Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome. Здравейте, дами и господа. Добре дошли на заседанието на Комисията по заетост и социални въпроси днес. Нека започнем. Използвайте слушалките си, за да започнем нашето заседание. Добре дошли сте тук днес. Аз ще председателствам днешното заседание – Започвам. Ако погледнете проекта на дневния ред, първа точка е приемане на дневния ред. Може би ще приемете да приемем дневния ред без изменения, с което е прият дневния ред. Всички езици са валидни днес, може да ги използвате, с изключение на малтийския. Няма малтийски днес. Още едно кратко съобщение. 23-то 23 годишнина от началото на ETF ще се проведе. Европейската фундация за обучение. Госпожа Радка Максова ще ни информира за хода на тристранните срещи. Надявам се, че е тук. Имате думата. Дами и господа, колеги, искам да ви информирам за провеждането на първата и, среща, и втората среща за, в рамките на триалога за изискванията за специфични правила за водачи От политическа гледна точка, трите акта, които разглеждаме, са тясно свързани. Съвета се съгласи да си сътрудничим максимално, за да постигнем споразумение до края на финанското председателство. Също така сме съгласни а, с принципните методи, а именно, че докато не постигнем съгласие по всичко, нищо не е окончателно прието. Също така техническите са срещи са определени. На 4 и 5 ноември се проведоха и на 25 и 6 в ноември в Страсбург предстоят следващите. Миналата седмица след техническата среща финландското председателство подготви техническите предложения по въпросите, по които парламента и съвета имат подобна настройка, но има разлики в текста и успяхме да постигнем успех в последните а, теми. Проверките за работното време на водачите. В тази област има няколко технически момента, но а, като цяло имаме съгласие. На следващо място информационните системи IMI – Съгласни сме за посоката, в която върви компромиса, но ще трябва да уточним прекия достъп за, до някои от данните, като например рискови данни. На трето място имаше първоначално споразумение за декларацията. С оглед на това, че трябва да се поясни идентифицирането на самите водачи. Също така въпросът за социалния номер също се обсъжда. Ще бъде обсъден по време на третото заседание, защото не всички държави имат такъв вид номер. И така ще търсим друг начин за идентифициране на водачите по някакъв друг метод. Други въпроси, които остават отворени, как да се осигури справедлива конкуренция между а, нашите държави и трети държави. Съветът предлага компромисно предложение и парламента иска да се продължи работата по него. Обсъдихме и общ подход на Европейския съюз с подкрепа за двустранни срещи. Друг отворен въпрос е свързан с интелигентното правоприлагане, докладване и ние апелирахме към председателство да бъде амбициозно, да предостави достатъчно документи, но има доста политически въпроси, които остават за обсъждане на тристранната среща 25 и 26 ноември. По-конкретно ще говорим за командироването и при автобусния транспорт, както и идентификацията на водачите. Мисля, че до тук мога да спра като информация. Благодаря. Благодаря, госпожо Максова. Има ли въпроси? Господин Вилемсен. Госпожа Кенгериус and Ms. Scheibe. Anyone else? Okay. We start with... Други желащи да се изкажат? Няма, така че започваме с господин Вилемс. Благодаря много. Благодаря на докладчицата за това, че ни информира. Съвсем кратък въпрос. И то е следният. Един ключов инструмент за предотвратяване на злоупотребите е в лек специалист. Това е интелигентният тахограф. Но въпросът е дали тези тахографи ще могат да функционират и да гарантират, че ще се приложат правилата за водачите, що се отнася до време на шофиране и време на почивка. Въпросът е, ще е готова ли технологията? Има различни гласове. Някои казват, ще са готови, други казват, няма да са готови или пък ще има готовност а, за националното законодателство. Въпросът ми към докладчицата е има ли нова информация от страна на комисията, която е предоставена по време на тристранните срещи? Благодаря. С Юнкорес. Thank you. Please. Um, we're going to deal with the driving and rest time separately. Ще говорим за времето за а, управление и почивка отделно, нали така? Ако е така, ще направя коментара си по тази тема по-късно. И имам въпрос към докладчицата за едно от предложенията на Европейския парламент беше качването на бележките за плащане, за да може да е ясно дали се плаща коректно. Не знам дали фишовете за заплати са вече обсъдени. и не съм убедена, че всички могат да ги получат по интернет. Но в такъв случай, ако можем да ги качим за проверката, това ще е изключително практично. Благодаря. Да, ще бъде обсъдена темата отделно в следващата точка за времето на управление и на почивка. Госпожа Шеби има думата. Като докладчик в сянка по този пакет за мобилност, искам да припомня трите точки, които ни се струват най-важни, за да ги имате предвид по време на следващото заседание на тристранните срещи, както каза и колегата Вилемс ясен. Наистина, интелигентният тахограф, това е нещо много важно. Надявам се, колкото може по-скоро да може да се приложи. И така, на първо място интелигентният тахограф, на следващо място е въпроса за периода, в който се изчисляват времената за управление и почивка, за да можем да запазим изменение 379 на парламента, ще трябва да се съобразят и предложенията на съвета и комисията. И на трето място също така трябва да се вземат предвид и леките превозни средства до 3 тона и половина за да се включат и те в приложното поле. Това е пазар, който е не обхванат в момента от законодателството, а се използва изключително място, много за а, превоз на стоки. Става въпрос за изменение на момента 373. Thank you. And now it's time for the answers. Please, the floor is yours. Děkuji velmi krátce. Smart tachografy. Госпожа Максова. По време на заседанията на триалога обсъждахме интелигентните тахографии и възможността да отложим датата за приложение. Знаем, че тахографите от второ поколение все още не са готови. Фишовете за заплати, ако правилно си спомням, не сме ги обсъждали до момента. А третия въпрос беше за лекотоварните автомобили. Обсъдихме въпроса, но той остава и за следващото заседание. Водачите на лекотоварни автомобили също нарушават правилата понякога, така че създават опасност и ще обсъдим този въпрос на следващото заседание. Thank you for the report. Благодаря за информацията. Не виждам други въпроси от залата, за това продължаваме с изменение на регламент 561 от 2006 година по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи. Господин Рапке, вие сте докладчик, имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на немски език. На първо място съм много доволен, че не трябва да цитирам името на регламента всеки път, когато а, говоря за него, защото ще ми отнеме много от времето. Но шегата на страна, трите досиета бяха обсъдени заедно с други а, детайли от пакета за мобилност и конкретно по време на това първо заседание от тристранните срещи. Какво се случи до момента? Технически са срещите до момента. Най-щекотливите въпроси ще бъдат обсъдени в Страсбург. Нека спомена кои са те – на първо място периодите на седмична почивка. В международния транспорт те са два кратки периода, които а, и съществува възможност да бъдат свързани. Това обаче е свързано с много нова инфраструктура, паркинги, места за настаняване и така нататък, за да не се прекарва нощта в кабината на превозното средство. Когато говорихме за забраната за нощуване в кабината, не ставаше въпрос за просто допълнителен комфорт. Това е въпрос свързан с сигурността и безопасността. И макар да имаше мнозинство, че не можем да оставяме хората да спят в кабините, в недобре охранявани, неосветени паркинги, Всъщност, ако всички сме съгласни, че е така, то тогава държавите членки трябва да предоставят нужната инфраструктура. Когато говорим за връщането в дома, тогава не знаем какъв е референтния период, който се разглежда. А при тахографите, може би не сме стигнали до там в технологичното развитие, но ние в Европейския парламент нямаме компетенции по а, технологичната част, имаме а, отговорности за законотворчеството. По-нататък въпроса за о, разширяването на приложното поле към лекотоварните търговски автомобили. Там е много важно да не прибързваме и да работим внимателно, за да обхванем тези, които са професионални водачи. Там, където шофирането е централно спрямо техните професионални задължения, за да не започваме с някакви санкции е, спрямо някой, който е доставил хляб в съседния град. Чисто и просто трябва да направим така, да не се прехвърли транспорта сухопътния от големи камиони в а, малко по-малки такива. Въпрос, който ще разгледаме в Страсбург, но какво ни затруднява? В за пакета за мобилност имаме много силен мандат. Получихме го преди изборите, но не беше с много голямо мнозинство, затова и не сме в много силна позиция, когато преговаряме в Страсбург. Има доста въпроси, които са пределно ясни и си заслужава да се борим за тях в Страсбург. Следващата ораторка. Uh, uh, благодаря. Когато говорим за открити тристранни срещи, не знам докъде ще се стигне, защото чета последните позиции. Може би трябва да говоря малко по-любезно, но е по-добре всичко да бъде ясно още сега защото не знам дали ще имам възможност да кажа това, което ще кажа сега на следващия етап, когато приключат тристранните срещи. Искам да кажа, че чувам сигнали. Е, нямам предвид господин Редке лично, но периодът от две седмици, е, разглеждан като референден период, е, не може да се отстоява и затова се възползвам от възможността да кажа, че според мен това би било голяма грешка. Знам, че съвета иска да продължи референтния период и той да стане 4 седмици, което на практика означава 3 дълги работни седмици за водачите и едва тогава някаква възможност за почивка и то Знам, че дискусията беше много разгорещена. Е, имам предвид дискусията, която вече е проведена в Европейския съюз влушават се работните условия за водачите, тяхната сигурност, както и нашата. И именно за това трябва да се борим и ние. Е, имало е предишни опити в Европейския парламент работните седмици на водачите да бъдат по-гъвкави, но тези опити са претърпяли на успех в Европейския парламент. И от трите досиета в пакета за мобилността, мисля, че това е най-голямото и е получило най-широка подкрепа в Европейския парламент. И след тристранните срещи ще имаме отделно гласуване по трите досиета. А няма да има едно единствено гласуване по съчетанието от трите. И мисля, че ние като комисия по заедостта трябва да защитаваме е, добрите условия за работа. Именно за това трябва да се борим. Тоест, е, този референден период да бъде е, червена линия за нас. Председателката благодаря. Сега е ред на госпожа Финт. Заповядайте, имате думата. да. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин Радке, за доклада ви. Продължавам на датски. Говорим за новото предложение за разширение на референтния период. Нито един синдикат в Европейския съюз не подкрепя този референден период. Това е ясен сигнал. Не говорим за условията за труд само на водачите е, на тежкотоварни автомобили. Това разширение на референтния период е свързано и с безопасността на движението. Е, трябва да говорим за сигурността на водачите, на пътниците и изобщо на децата и на възрастните, които могат да се окажат на пътя. Довода за разширението, е, а именно по-голяма гъвкавост, но е, референтен период от две седмици предоставя достатъчна гъвкавост. Ако е, предвидим 4 седмици в интерес на гъвкавостта, то тогава е, има прекалено голяма гъвкавост е, за обединение на цялото време за почивка в един дълъг период. И риска е, че за в бъдеще хиляди твърде тежки автомобили ще бъдат на пътищата и те ще управляват без да са си починали. Председателката госпожа Сандъл, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви напомня, че от месеци и от месеци работим по този пакет за мобилността. Надявам се да постигнем някакъв напредък. Сега мога да кажа, че гласувам доверие и изказвам благодарност на докладчиците и особено на Денис. Искам да ви напомня основните принципи. Какво защитаваме ние на европейско ниво? Първо, по-справедлив Европейски съюз с по-справедливи и по-честни условия за труд за всички европейски трудещи се, било в областта на транспорта или в други области. Но ние настояваме и на сигурността и мисля, че това е изключително важно – сигурност на условията на труд, сигурност при упражняването на професията. Всичко да бъде честно и почтенно. След като съм напомнила, напомних тези основни принципи, искам да се върна на две-три основни точки, по които парламента трябва да прояви особена амбиция. Първо, интелигентните тахиграфии – е, няма спор, че те ще претърпят на технологично развитие, но ние като законодатели трябва да проявим амбиция, трябва да останем амбициозни, за да могат тези тахиграфи да бъдат е, монтирани на превозните средства колкото може по-бързо. Искам да посоча освен това, че за лекотоварните автомобили трябва да се търси напредък, трябва да можем да очертаем рамка, да очертаем европейска рамка, защото днес водачите на тези автомобили е, не са обект на никакво законодателство. Нито времето за почивка, нито времето за почивка в кабините. Искам да ви напомня необходимостта е, тази седмична почивка да бъде извън кабините. Казвате, че е, кабините били е, благоустроени, но все пак за всичко това стои въпроса за сигурността. Благодаря, госпожо председател. Председателката, много ви благодаря. Съгласна съм с вас. Но все пак трябва да намерим решение за водачите. Е, решението да бъде достойно за е, социални политици, да има решение за лично пространство, е, за лично пространство за водачите извън е, магистралите. И за бъдеще ще имаме предвид този въпрос. Благодаря ви за изказванията. Благодаря и на докладчиците. Сега пристъпваме към трета точка одобрение на протоколите от заседанията. Има ли възражения срещу тези протоколи? Няма. В такъв случай пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Европейски социален фонд плюс ЕФС плюс. Госпожа Адриана Сукова има думата. A warm welcome. Добре дошла от все сърце. a warm welcome and um... Още веднъж добре дошла, госпожо. Вие не сте докладчик. Просто ще кажете няколко думи. Още веднъж ви благодаря. Имате думата. Добър ден, колеги. Много се радвам да бъда сред вас днес ще ви запозная с предложението на Европейската комисия по Европейски социален фонд Плюс. Всъщност това предложение е старо, то е от май миналата година, но знаете, още не сме започнали преговори между с законодателите. Така че е, сега ще отделя време, ще се възползвам от възможността да чуя вашите мнения как да работим, защото така и не можахме да организираме тристранни срещи. Първо, много се радвам, че господин Кяза е тук е, като докладчик. Виждам, че има и докладчици в сянка. Споделяме възгледите си, споделяме целта си да се постигне колкото се може по-бързо съгласие между съзаконодателите. Това е едно от посланията от резолюцията на Европейския парламент от 10 октомври. А, именно специфични регламенти трябва да да напредват колкото се може по-бързо, за да могат европейските страни да използват да, структурните фондове, както и този Европейски социален фонд плюс в началото на 2020 година. Във всички случаи. Искам да се спра на някои основни елементи в нашето предложение. Uh, <laughs> Извинете, не съм свикнала. Не съм свикнала с такава процедура. Ако допусна грешка, ви моля за извинение. Европейския социален фонд плюс Извинете, за съжаление диапозитива не е достатъчно голям и достатъчно видимум. Той е включен в втората глава на многогодишната финансова рамка. В кохезия и ценности има под заглавие, може би го виждате, инвестиция в хората, и за първ път Европейски социален фонд Плюс е, се появява за видимо в многогодишната финансова рамка така че има значителна част от бюджета, която ще бъде насочена именно към хората. Европейския социален фонд е част и от политиката по сближаване, по семейството от тази политика. Ние споделяме общи е, е диспози разпоредби с Европейския фонд за развитие на регионите, както и морския фонда за морето и за рибното стопанство и три фонда, които се управляват от Генерална дирекция Холм, вътрешна сигурност, управление на границите и още един фонд, които са покрити от едни и същи правила и производства. Искам само да ви напомня, че въпросният фонд, който обсъждаме, е създаден 1957 година по силата на Римския договор. Още от тогава е, целта е да се улеснява достъпа до заетостта чрез мобилността в е, целия Европейски съюз и да се помага на работниците чрез професионално обучение. Междувременно неговата задача се е развила и се е разширила, но ключовите му цели е, продължават да бъдат на лице – през настоящия период до край на 2020 година вече сме оказали помощ на 26 милиона, от които 2,5 милиона са хора от необлагодетелствани групи, а 3,5 са мигранти или представители на малцинства. Когато разработвахме предложението е, за ЕФС, взехме предвид основните предизвикателства в момента, свързани с населението, климата, технологичните предизвикателства, цифровите умения, новите форми на труд, също така и нивото на бедност в Европейския съюз, то остава недопустимо. Социалните неравенства също са важна цел за всяко политическо действие – защото хората все по-болезнено чувстват разликите между е, различни представители на населението. В нашето предложение този фонд е свързан с е, европейския семестър и с прилагането на Европейския стълб за социални права. Има политически предизвикателства, пред които сме изправени. Е, това са предизвикателства за всички държави и членки е, за да можем да предложим нещо, е, което работи лесно за всички бенефициери, е, трябва да гарантираме първо еднородност на подхода си. Тоест искаме да обединим настоящите пет финансови инструмента в един единствен Европейски социален фонд плюс. В момента той покрива предложения за следващия програмен период, настоящия Европейски социален фонд, е, инициативата за заетост на младите хора с специфична бюджетна линия, финансирането на най-бедните. Това е малък фонд, но той е много важен и е, Евро... фонда за социални иновации е, и програмата свързана с здравеопазването те са обединени, е, управлението ще бъде споделено, ще бъдат управлявани основно държавите членки и властите там. Е, е, програма за... Но ще има пряко управление. The European Social Fund as such is also the European Social... Евро... Европейския социален фонд на следващия етап – цели да се доближи до работата, е, да се засили и здравеопазването, като се споделят общи цели чрез споделеното управление. Имаме 11 специфични цели е, и инструментите, които ще се управляват пряко, ще бъдат свързани с тези специфични цели. Искаме да гарантираме приемственост – за да може всичко свързано с заедостта и с социалните иновации по силата на този фонд да останат част от фонда и друг има още други два е, цели, свързани с е, мобилността, с микрофинансирането. Е, те са прехвърлени на Европейския орган за заетостта. Имаме и отделен прозорец за е, социални инвестиции и умения и е, микрофинансиране. Ние е, смятаме, че за да има приемственост и напредък, трябва да провеждаме експерименти, тестове в определени области на социалната политика, да вземем предвид резултатите от тези експерименти и е, да се опитаме у нези, които извършват управлението или споделеното управление да работят по-добре и е, държавите членки да се запознаят с е, най-качествените проекти. Бюджетът за този фонд е 101,2 е, е, милиарда. Е, по прякото управление ще се управляват 100 милиарда, 400 милиона ще бъдат свързани с регионите и е, трябва да има и транснационално сътрудничество. За целта са отделени 200 милиона за определени е, цели в рамките на споделеното управление. Има и непряко управление, а именно 761 е, милиона за заетост и социална иновация и 413 милиона за е, стандарт за, за, е свързан с здравето. Е, искаме държавите членки да могат да разработват програмите си, като се съобразяват с специфичните цели на този фонд, като имат правити е, националните и регионални предизвикателства. Вече казах, че искаме да има по-близка връзка между този фонд и европейския семестър – и това е отразено в е, е, подготовката на доклада за 2019 година. Там има специално приложение, което дава възможност на Европейската комисия да изложи възгледите си за всяка държава членка по-отделно, кои са основните предизвикателства, кои са дупките в инвестициите, когато разработват политиката си и кога Европейските фондове, не само този, но и, фон, и кохезионния фонд, могат да се използват, е, за да бъдат е, попълнени тези празноти. Е, приложението е разработен чрез диалог с менеджерите, с тези, които управляват средствата. Имаме предвид и бъдещия период – ние предлагаме и по регламента за фонда ясни изисквания, специфични препоръки за всяка страна, възоснова на доклада за всяката страна. Има отделни приоритети в програмите за ESF+. И се надяваме да има ясно определени финансови цели, за да можем да помагаме на държавите членки, когато извършват реформи. Ще включим и регионален аспект на нашата преценка при анализа на политиката, за да могат държавите членки да включат и е, регионален подход и е, това да бъде възоснова на разликите между отделните региони. Има е, някои изисквания Мога да посоча само три. Става дума за тематичните концентрации, става дума за 25% от социално приобщаване. Това е една от тематичните групирания, имайки предвид настоящото програмиране, където имаме 20% като изискване в подкрепа на социалното приобщаване, както и стигнахме 24% по настоящата програма. Нужно е социалните въпроси да бъдат ясно включени в работата на държавите членки. Това е пряко свързано и с стълба за социалните права, както и потребността поне 25% да отиват за мерки за социално приобщаване. Нужно е също така да се намали нивото на бедност, да се подкрепят уязвимите групи, за да сме сигурни, че малцинствата, хората в неравностойно положение са приобщени на пазара на труда и, на паз... и в обществото. Нужни са още усилия. Фонда за най-бедните се слива също с СФЕ+. Предложението на комисията е 2% поне от СФЕ, плюс да отиде за най-бедните. This is really still... Все още има такава потребност на европейско ниво. Това е фонд, който дава материална подкрепа на хората в нужда. Той има и съпътстващи мерки, като например даване на съвети, професионално обучение и съвети, за да си намерят пътя – Средносрочната оценка показва, че сме на прав път. Този фонд за най-бедните до момента е подкрепил 12.7 милиона европейци годишно. 30% от бенефициарите на този фонд и участниците в него са деца, така че има ясна нужда да се продължи с този тип подкрепа. Целим също да стигнем 3,8 милиарда, което са средствата, които са заделени за следващия финансов период. Минимум 2% водят до 2 милиарда. Преговорите с държавите членки знаем, че част от тях отиват 7-8% от своя дял с подкрепа на най-бедните по различни начини. The youth employment Заетостта сред младите продължава да вълнува комисията. Още от миналата година, когато направихме това предложение, младежката безработица е наболял проблем в много държави членки. Излязохме с предложение младите хора, които в момента не се обучават или не работят на възраст 15-29, тъй като е голям, той е 12,9% през 18-та година, има нужда от допълнителни мерки в инициативата за младежка заетост. Затова предложихме държавите членки, там където нивото на потребностите на такива млади хора, които не учат и не работят, е по-високо от средното, държавите членки да предвидят поне 10% от бюджета си за мерки за младежка заетост. Инициативата за младежка заетост бе основният инструмент за изпълнение на младежката гаранция. Последният доклад в края на 18-та година показва, че младежката гаранция е покрила 3,8 милиона души в цяла Европа тъй като това е задължителна мерка във всички държави членки, докато инициативата за младежка заетост подкрепя само 20 държави членки, където има висока младежка безработица и това финансиране ме подкрепили 2,7 милиона млади хора в края на миналата година. Намеря, помогнали съм си намерят работа или да започнат стаж, чиракуване или да се запишат на курс за допълнителен ценз. В следващия период, имайки предвид тази статистика, ще имаме 9 държави членки, които ще бъдат задължени да поддържат 10% финансиране за младежка заето от България, Франция, Испания, Гърция, Кипър, Италия, Румъния, Словакия и Харватия. Ще укрепим политическата рамка на младежката гаранция. Новоизбраната председателка направи такова обещание. Ще обсъдим с вас и различни представители на младите хора как да променим нещата и как да направим така, че мерките да бъдат разработвани по оптимален начин, така, защото младите хора бързо да подкреп... получат подкрепата, от която имат нужда. Of... Uh, В контекста на тези 25% за социално приобщаване от СФЕ+, имаме и мерки за преодоляване на бедността сред децата – ние, подобно на парламента, смятаме, че детската бедност и приобщаването са основни мерки за бъдещето на тези деца, както и за положителното им развитие. Добруването на детето е, първи, е, е принцип номер 9 от Европейски социален стълб и е част от препоръките по държави за различни държави членки в настоящите доклади по държави. Нашите предложения в тези доклади по държави и препоръките по държави почиват върху препоръките на Европейската комисия инвестиции, инвестиране в децата. Доста мерки вече са изпълнени в настоящия програмен период, за да се даде достъп до ранно обучение, и образование, грижи, социално приобщаване за семействата и смятаме, че Важна част от средствата по СФЕ+, ако се изпълнят препоръките по държави надлежно, ще доведе до подкрепа за приобщаващо образование в 10 държави членки, достъп до грижи за деца в 5 и достъп до здравеопазване в още 5. Смятаме, че трябва и няколко предупреждения да се направят тук. Има все по-голямо търсене, ТСФ+, за възможности, сфери, в които може да се предостави финансиране. Смятаме, че с ограничените средства за СФ+, и с специфичните цели, които сме заложили, трябва да разходваме средствата много внимателно и целесообразно. Тези тематични, тематично концентрирани идеи трябва да бъдат подкрепени, а не всички, във всички възможни теми или по всички възможни теми за да се променят нещата, а не само частично тук и там да позакърпим нещо. Има един хоризонтален принцип, който ни вълнува и се надяваме парламента да ни подкрепи. Това е принципа на партньорство. Европейската комисия включи съответните разпоредби в регламента за общоприложимите разпоредби. Това е едно изискване за всички средства по този регламент. В СФЕ Плюс имаме специална разпоредба, където гарантираме на всички заинтересовани страни, че ще имат възможност да получат подкрепа за изграждане на капацитет, когато изпълняват и под или подготвят СФЕ+, и програмните документи по СФЕ+. Ще спра до тук, тъй като искам да чуя и вас, както и някои идеи и предложения, преди да започнат трилозите. Благодаря ви с тази възможност. Благодаря. И аз ви благодаря за доклада, госпожо Сукова. Преди да започна да дам думата на отделните оратори, нека кажа, Днес рожден ден има Симона Балдасаре. Дали е тук? No, yes. That's... It's not here. Няма я. Добре, но независимо от това има рожден ден. Продължаваме. Давид Каса е докладчик и ще е първи. И след това докладчиците в сянка. Тери Райнтке. Ако нямате нищо против, тъй като тя трябва да си тръгне. Господин Каза обаче е първи, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Сукова за представянето. Госпожа Сукова справо спомена социалния фонд и, фонд и неговата значимост. Той бе създаден с Римския договор и е ясно, че, е толкова, че той е изключително важен за идеята за единна Европа. Потребностите през 1957 са били различни от тези днес. Днес Имаме други предизвикателства, други нужди. Затова се нуждаем от модерни идеи за това как да използваме най-добре тези средства. Член 7 казва, че парламента заделя средства, за да се постигнат целите на детската гаранция. За нас това е изключително важно за новоизбраната председателка също. Тя обеща детската гаранция да продължи. Може ли Европейската комисия, ще попитам първо, какво мисли за нашата позиция на парламента по СФ? Има ли други инициативи, които обмисляте, свързани с целите на детската гаранция? И какво бихте ни разказали в този смисъл? След това, един проблем, пак член 7 ще цитирам. Парламентът изразява безпокойство от това, че съветът включи този член в преговорния мандат. Знаете, че ще има дебат по тези въпроси. Искам да разбера каква е позицията на Европейската комисия по този въпрос тъй като това никак не ни харесва, че бе включен този член. Thank you, Mr. Kada. We continue with the... Продължаваме с докладчиците в сянка. Госпожа Райнтке, господин Бенифей. Семедо, мис Балдасаре, мис Рафалска and мис Гусмао on my list for... Това бяха ораторите за докладчици в сянка. Заповядайте. And I will be super quick. Thanks. Ще бъда много кратка. Благодаря ви, че ми дадахте възможност да се прередя. Три неща, които ще бъдат най-спорните. Господин каза вече ги спомена. Първо, обемът. Имаме нужда от повече средства, настояваме за повече пари и това трябва да бъде обсъдено при съвместното вземане на решение, при трилозите, трябва твърдо да защитаваме позицията. Също се отнася за конкретно заделените средства. Казахте, че има амбициозно предложение с тези 25%. Знаете, че ние предложихме по-висока цифра и го правим а, с ясни аргументи. Ако погледнем предложението на Европейската комисия, много е важно да говорим за работни места, да говорим за заетост, но социалното приобщаване и социалните въпроси, особено когато неравенството в държавите членки и в Съюза нараства, е изключително важно да се създадат средства. Също се отнася за средствата за ФИАТ. Казахте се вашето предложение 2% е минимално разходване. Знаете, че ние даваме 3% от парламента. По време на тристранните срещи искаме да са 3%, а не 2%. Защото така най-бедните могат да извлекат полза. Още нещо, което смятам, че когато говорим с бенефициарите, с хората, които се свързват с нас, трябва административната тежест да бъде сведена, досведена до минимум. Искаме да има равен достъп всички граждански организации, а не само големите НПО, които имат административни служители. Призовавам всички колеги тук, наистина, да не претоварваме организациите при изпълнение. И накрая, един апел към вас. Трябва да започнем да работим. Наистина времето ни притиска. Трябва да обсъдим тези въпроси. Ако погледнем различните позиции, има разнобой. Настоявам за това, защото не искам да има забавяне на парите, тъй като е важно. Извинявам се, че трябва да си тръгна. Надявам се дискусията да продължи и на други наши срещи. Thank you for that statement. Благодаря. Брандо Бенифей. From the SND. От социалистите и демократите. Грация, президенте. Thank you. Благодаря. На първо място искам да благодаря на представителите на Европейската комисия за това, че са днес тук и по-специално благодаря на Адриана Сукова за нейното представяне, колегите за новите колеги, които най-вероятно не можеха да проследят работата, която извършихме при предишния законодателен мандат. И така днес имаме една възможност за обмен на становища, е, имайки предвид страните срещи по СФЕ+. Ще има деликатни преговори по този фонд. Ще се възползвам от тази възможност също така да ви благодаря и на вас, колега Каза, вие сте нашия докладчик. Неговата задача никак не е лесна. Трябва да защитава позиция, която приехме на първо четено от парламента. Той припомни, това е една амбициозна позиция и смятам, че ясно признахме, че СФЕ Плюс е основен инструмент за конкретното реализиране или изпълнение на социалния дневен ред и постигане на целите в Европейския стълб за социалните права. Това е една програма, която постига конкретни неща за хората по места. Тя приближава хората до Европа. Трябва да защитаваме тази програма, Желая успех на всички, не на целия екип, който ще преговаря от страна на Европейския парламент. Като докладчик в Сионка за групата на социалисти и демократите, много се радвам, че допринесох за подсилването на текста. Излязах с различни изменения и по-специално за работата, борбата с бедността, както и социалното изключване. общата организация на текста, конкретните цели. Добре е да говорим по тях с Европейската комисия, но като парламент ние излизаме с предложение за увеличаване на усилията за борба с безработицата сред младите. Идеята е да променим младежката заетост, инициатива за младежка заетост или младежката заетост, да бъде такъв, че да се справя с кризи при безработицата, които възникват неочаквано. Видяхме го в началото на кризисните години за всички ни. Също така искаме да има увеличаване на различните проценти по тематичните концентрации в седми член, както и програми за социално приобщаване – Нужно е също да се заделят средства и за фонда за най-бедните. Трябва да се изпрати ясен сигнал в програмата ФЕАТ, за да може в новата СФЕ Плюс да продължаваме да получаваме средства, които да дадат възможност на различни организации на най-бедните да работят добре. Много се гордея, че председателя на Европейския парламент с се вземе ясно подкрепи тази кауза, като защити работата на тази парламентарна комисия при предишния мандат. Сигурен съм, че ще постигнем съгласие с съвета и по тази деликатна тема. Искахме също текста на регламента да даде основно място на хората с увреждания и подкрепата за тях. Те трябва да имат достъп до услуги с високо качество, обучение, образование и работа. Искаме новия социален фонд да съфинансира действия за подкрепа на доходите, както и национални схеми за борба с бедността. Фонда ИЗИ за социално новаторство също бе разширен, за да има по-ясен достъп към местните органи на властта, както и организациите от третия сектор и финансиране на програми за интегриране на местно ниво. По тази тема Европейския парламент вече е говорил, имаме доклад по собствена инициатива за интегриране на бежанците. Аз лично бях докладчик по, този, е, по тази тема. И накрая искахме една нова програма – детската гаранция. Тя ще даде възможност на много деца, които идват от економически социални проблемни семейства да имат достъп до основни услуги. Новоизбраната председателка фон дер Лайен излезе с предложение като кандидат за председател на Европейската комисия и прие тази идея. Надяваме се новата Европейска комисия, ако бъде утвърдена, да изиграе изключително активна и позитивна роля по време на преговорите и по тази тема. Трябва да кажа, че има явно промяна в ориентацията на Европейската комисия, която има в този един момент по обмислен подход, поне през миналите месеци изглеждаше така. И в заключение искам да кажа няколко критични елемента. На първо място трябва да кажа, че изключително се обезпокоя от така наречения план за действие. Направихме всичко възможно, за да има висока координация с другите преговори и МФР и регламента за общо приложимите разпоредби. Смятам, че триалога трябва да почне максимално бързо, за да няма много тежки дискусии по такива деликатни теми. Трябва да направим така, че следващата програма да бъде точна, може да си позволяваме ресурсите, които са от основен тип, като например SFE+, да бъдат блокирани поради забавяния на преговорите и графика на преговорите. Убеден съм, че парламента ще си играе своята роля и смятам, че и докладчика каза го каза. Ние в парламента винаги сме готови е, да Тоест не сме готови да жертваме съдържанието, само защото някакви срокове ни притискат или за постигане на политически цели. Не. Искаме за това да започнат бързо трилозите, за да няма такива пожертвания на съдържание. Следващия критичен момент, който искам да повторя и аз, е свързан с въпроса за така наречената преговорна кития. Европейския парламент иска да се обсъждат всички теми в този регламент, както и тематичните кръгове или концентрации. А, там са записани различните правила за програмите, отделните аспекти, които са пряко финансови. Това са основни елементи по обикновената законодателна процедура съвместно вземане решения, които би трябвало да бъдат решени на трилозите. Затова смятам, че можем да разчитаме на подкрепата на Европейската комисия. Благодаря ви за вниманието и добра работа на всички. Ich werde auf Deutsch weiterverfahren. Herzlichen Dank für Ihre Wortbeiträge, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nun. Благодаря на всички, които се изказаха. Моника Семедо има думата сега. Благодаря, госпожо председател. И аз ще се изкажа на немски. Благодаря много на госпожа Сокова за изложението, за SF+. Наистина важна е борбата с бедността и за младите. Това са дейности, които трябва да продължим и да инвестираме все повече в младите. 10% трябва да се отделят, отделят за заетост на младите, на младеща. За целия парламент всъщност ние говорихме и за 15%. Сега е момента за действие. Що се отнася до гаранцията за младеща, за професионалното образование, за стажовете. Всичко това е, е от изключително значение, за да може да се интегрират те на работното място, както и за мигрантите. Това са хора, които стават част от нашето общество днес, които ще бъдат част от нашето общество в бъдеще. Ето защо трябва да бъдат добре интегрирани. Ето защо е добре да помислим за помощ за най-бедните и ние бихме говорили по-скоро за 2-3%, за да може включването, интегрирането на мигрантите да бъде добре извършено. Тези средства трябва да се използват и дългосрочно. И сега един конкретен въпрос за упростяването и намаляването на бюрокрацията административната тежест. Как виждате нещата на практика? Знам, че понякога се чака месец преди да се получат средствата и тези организации изчерпват своите резерви. Как си представяте прехвърлянето на средствата в началото на периода, макар че има една гъвкавост, която сте предвидели, все пак трябва да се избегне злоупотребата на такива а, средства. Госпожа Балтасар има думата. Тя не е тук. Госпожа Балтасаре, значи тогава продължаваме с Ежбета Рафалска от групата на ЕКАРЕ. Ще се изкажа на полски. И искам на първо място да пожелая честит рожден ден на нашата рожденичка. Благодаря и за информацията, изключително интересна, която ни представихте. Тази информация ни показва колко са трудни преговорите, които ни чакат. Това е изключително многообхватна тема. Говорим тук за Европейски социален фонд плюс. Този елемент плюс е, има конотация е, подобна на е, полската социална политика. Също и при нас съкръщението е с плюс, което е, говори за допълнителни средства за социалното. И така виждаме, че Европейски социален фонд вече се нарича е, Плюс и разширява в известна степен своето поле и има искания също свързани с най-бедните. Колегите се изра... изказаха в посока на 3%, а не 2% на най-бедните. Но искам да привлека вниманието ви и към един друг аспект, който е свързан с ефикасността на тези разходи. Трябват средства за подкрепа на заетостта на младите, но програмите за заетост на младеща са вече тъкат от много време, но ние трябва да сме сигурни, че правилно се разходват тези средства. На второ място говорим за Европейската детска гаранция. Ако искаме тази гаранция да бъде реална, да има истинско въздействие, трябва да има силни мерки. Не можем да провеждаме политика на малките стъпки в това отношение, защото ще понесем критики. А искаме да бъде ефикасна политиката, която подпомага младите, децата и много семейства. Още нещо. И тук говорим за и социалната економика, която е включена в различни а, е, елементи. И така, един въпрос това е отношение. Включва ли се, включват ли се социалните цели тук? Не. Предизвикваме ли някаква маргинализация по този начин? не винаги имаме толкова опит с а, социалната економика. Не всички имат толкова много опит, като Германия, Италия и други. В, Пол... в Полша, например, тези организации ни казват, които работят в областта, ни казват, че Подобни цели могат да отслабят постиженията ни в тази област. Благодаря. Gut, herzlichen Dank, Frau Rafalska. Ich hätte jetzt noch Herrn Guzman. Благодаря, госпожо Рафалска. Господин Кусмао е в списъка ми, но явно не е тук. Петен, данах, фрау Добрев, фрау Сандърс. Господин Патен, господин Сандърс и няколко други колеги. Отбелязваме за изказване. Господин Патен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас за това, че правите това изложение пред нас, област, която ми е интер... изключително интересна преди да стана депутат се занимава с благотворителни организации в Обединеното кралство. Има много резерви, за които искам да ви задам въпроси. Струва ми се, че концентрацията на вашата презентация и работата, която тече в момента, е по-скоро за процеса и бюрокрацията, а не толкова за резултатите от фонда. И ако се обърнем обратно към историята, можем да кажем, че резултатите са доста разочароващи. Все още един от четири европейци са всеки четвърти европеец е беден. Това са 40%. Така че трябва да а, похарчим още средства, за да имаме добра възвръщаемост на инвестициите. Добре говорихте за тематичните концентрации и в същото време обаче, когато говоря, когато погледнем документите, там има три основни насоки, 11 основни цели така че трябва два момента а, да разгледаме. Комисията трябва да разгледа два конкретни момента. На първо място сериозен ангажимент за наблюдението и оценката. И не смятам, че това трябва да се осъществи след края на проектите. Това е нещо, което трябва да се започне от самото начало, за да можем да оценим успеха след 5 години. Вие говорихте гордо за 2,7 милиона души, които са получили обучение или заетост. Въпросът ми е обаче дали те все още са на същите работни места, дали след това е последвала заетост след обучението. Това са важните въпроси и важната информация. Вашите а, графики, които показахте за всичките пет фонда в един, бя, наистина изглежда а, интересно и ясно, но имам опит от малка организация, която работи на място, на първата линия и знае за какво става въпрос. Е, искам да ви кажа, че е почти невъзможно да получи финансиране от а, тези програми. Така че искам да запитам какво ще направите, за да стане това възможно. Така че преди да започнем да харчем пари на празно. Нека да чуем от вас как ще се осъществи това, този мониторинг от тук нататък. Сега госпожа Добрев има думата. Живеем в един от най-развитите райони на света, една от най-силните економики. Европа е положила големи усилия за да постигне всичко това с един пазар, част от кохезионната политика и така нататък. Но поради факта, че живеем в една от най-силните економики в света, е наистина разочароващо в последните десетилетия да констатираме, че нараства неравенството в Европа. И тук е, трябва да благодаря на тези депутати е, в парламента, които разбраха това предизвикателство и действаха в предишния е, парламент. За мен е привилегия да стоя тук в този тази комисия, където от различните политически групи, депутатите работят заедно, за да се изправят пред тези предизвикателства, за да има повече средства за социалното включване и всички разбират, че не съществува силна Европа без по-малко неравенство и социално включване. Така че за мен е привилегия да работя по този въпрос. Но това, към което искам да се обърна сега, е, че да, имаме и ни трябват повече средства за социалните политики. Без средства няма как да постигнем каквото и да било. Ефикасността обаче е много важен въпрос, който беше поставен под въпрос именно поради тази причина последните няколко години. Много средства бяха разходвани и а, се увеличиха средствата през последните години в няколко държави. Въпросът ми е, ще разполагаме ли с достатъчно средства и възможности не само да наблюдаваме, но и да се намесим, когато видим, че е на политика в държавата членка, която се прилага, не е ефикасна. Знам, че имаме процес на наблюдение и така нататък, но аз наистина вярвам, че това не е достатъчно. Трябват ни мерки, с които да можем да се намесим на европейско равнище, когато виждаме, че средствата, че политиките, които се прилагат, не действат и да не се окажем в ситуация, в която много средства се разходват, но накрая няма резултат. И така въпросът ми е дали можем всички заедно, комисията, парламента, съвета, да осъществим, осъществим мерки на европейско равнище, където да имаме контрол, влияние върху средствата по-бързо и по-ефикасно, отколкото до сега. Благодаря много, госпожо Добрев. Ще поправя списъка с хората, които ще се изкажат. Господин Сандърс, господин Мандес, господин Сартори. Uh, for the presentation. Uh, Благодаря ви много за презентацията. Много важна тема. Няколко съвсем конкретни въпроса от моя страна, много кратки коментари. На първо място говорихте за важността на децата, която в последно време се явява като наш приоритет последните седмици новоизбраната председателка говори за детската гаранция. Може да ни кажете малко повече за това как точно ще инкорпорирате тази идея в Европейския социален фонд Плюс? Много е важно това, защото детската гаранция няма как да се осъществи и да се включи без реални практически идея за това как ще се осъществи, без конкретика за това как ще се съчетае с настаняването, с храненето и така нататък. А, сега като че ли комисията иска да го включи в а, специфичните за държавите препоръки, но говорили сте вече за това? Какви са резултатите от оценката, която тече по детската гаранция и как стоят нещата там? На следващо място въпроса за ефикасността. Не говоря само за самото приложение, но еволюират социалните услуги днес. Системата напредва от на първо място вътрешно съществяване на услугите, после външно с заплащане за усилие и след това вървим към заплащане а, спрямо резултати от социални договори. Имаме също така и а, примера на Обединеното кралство за облигациите за социални инвестиции, а пък сега ще се получи така, че ще можем да разходваме средствата само ако са постигнати резултати. Това е много а, тясно свързано с 4 милиарда, които за първи път имаме в а, инвестиционна програма на Европейския съюз. 4 милиарда за социални, а, социална политика. Как а, сте включили това и как, а, каква степен ИСФ Плюс върви в тази посока? Как а, гледа на това като възможно за бъдещето? И накрая, важността на това да разберем, че Европейския социален фонд – плюс е много ясно политическо заявление за това какво искаме да постигнем. Много от нас в Европейския парламент се срещат с а, а, ромското младсинство и те а, наистина споделят, че им е много трудно и считат, че Европа не успява да им помогне. Тук не става въпрос само за пари, хвърляне на пари срещу проблема, но това е символ за нас, че вярваме че такъв един фонд не е е благотворителност, а инвестиция в бъдещето. Госпожа Сандер, благодаря на Давид Каза и на докладчиците в Сянка за техния ангажимент по тази тема да подпомогнем хората, които са в действително уязвими а, обстоятелства, които а, идват през европейските а, граници и които виждаме навсякъде в Европа. Аз считам, че това е една а, от програмите на Европейския съюз, която помага на най-бедните. И тук, в Европейския парламент, в Европа, трябва да подкрепим това финансиране трябва според мен на първо място да се опрости, за да може действащите лица а, или заинтересованите страни да имат достъп, който е много по олеснен Много е трудно за най-малките да достъпят това финансиране. И на второ място, а, считам, че а, трябва да се работи по един друг въпрос. А, преди няколко седмици имах среща с френски и европейски хранителни банки и а, те споделиха своите притеснения за това, че има все по-малко финансиране а, за тях. Смятам, че трябва да им помогнем, за да се ам, справят и наистина да а, говорим за 3% по-скоро. Това е а, нашата работа на Европейския парламент да а, се притечем на помощ на най-бедните. Благодаря. Има думата следващия оратор. Благод... Господин Мандерс, благодаря и аз на госпожа Сукова за презентацията. Много е важна работата на Европейския социален фонд Плюс. Говорим за социалното изключване и после темата за младите, които са безработни. Наистина има и други елементи, които са важни, но все се връщаме на този. Не ни трябват повече средства, според мен. Трябва ни да убедим обществото, че е много важно да избегне социалното изключване, за да има балансирано общество в равновесие. Един от въпросите е, може ли да използваме Европейския социален фонд, просто за да убедим европейското общество, че трябва да се избегне изключването, защото иначе не е добре балансирано, обществото не работи добре. Европейския съюз последните 20 години се концентрира много на вътрешния пазар, много националните компании, те имат много преимущества, но работещите в тези компании не виждат ползите от работещия вътрешен пазар така че искам да подчертая, че трябва да намерим начин да убедим обществото да избегне социалното изключване. Аз представлявам по-възрастните и понякога става така, че когато си над 50 години загубиш работата си, е много трудно да си намериш нова. В миналото имаше гилдии или а, организации професионални, където а, комбинирахме и опита заедно с модерното образование. И така, ако можем да съберем младите, които си търсят работа заедно с възрастните, които имат опит, те се учат един от друг и това означава социално включване. Ако не уважаваме младите, нямаме бъдеще. Ако не уважаваме възрастните, обаче също нямаме бъдеще. Трябва ни общество, което е уравновесено. Въпросът ми е тази комуникация между младите и възрастните. Има ли е като идея? И как наистина можем да убедим нашето общество, да избегне социалното изключване. Благодаря. Herzlichen Dank. Jetzt ähm, zu guter Letzt. Още веднъж благодаря. И Е, ще дам думата на последния депутат и след това на госпожа Сукова, за да отговори на въпросите ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Сукова, за вашето изказване. Е, този фонд може да бъде чудесен инструмент, е, който да ни даде възможност да въплатим Европейски съюз, който закриля, който закриля най-бедните в момент, в който европейския проект в очите на нашите граждани трябва да бъде амбициозен, но трябва да имаме средства и да могат целите ни да бъдат постижими. Отново повтарям въпросите, които повдигнаха колегите. Какви ангажименти поемате, за да могат средствата от този фонд да бъдат лесно достъпни? Как да излезем от бюрокрацията? Тъй като в друг живот аз съм работил много е, с хората на място Използвал съм средства от европейски фондове. Някои структури не могат да отговорят на нашето ниво на изисквания. Тези инструменти са много сложни, те са в полза само на най-големите структури. Колеги, ние знаем колко е важно социалната дейност да бъде възможно най-близка до терена, да имаме мрежа от хора, които да бъдат най-близо до хората и да ги чуят. Първи ми конкретен въпрос е, какъв ангажимент поемате, за да може този фонд да бъде ефективен, да отговори на най-спешните потребности в обществото без традиционната европейска бюрокрация? На второ място, средствата. Говорите за помощ за най-бедните. Вие говорите за 2%. В парламента се постигна червена линия с единодушие за 3%. Но Скъпи колеги, но някои се тревожат. Говоря за французите, ресторантите на сърцето, католическата помощ, Червения кръст. Ние отидохме да посетим такива ресторанти, които дават бедно храна на хората. Те нямат средства, държавите намаляват бюджета, общините намаляват бюджета. Нека бъдем, нека да чуем какво казват хората на място тук, преди да започнат трилозите, да получим гаранция, че поне ще чуете най-спешните потребности от терена. А, нашата възможност да бъде на нивото на задължителните потребности в момента, да помогнем на най-бедните от нашите съграждани. Благодаря ви. Ja, herzlichen Dank für Ihre Frage. Председателката благодаря на всички за въпросите. Благодаря ви за коментарите. Госпожо, имате думата. Благодаря за активността при задаването на въпроси. Благодаря ви за забележките. Аз високо оценявам това, че вие потвърждавате правомощието ни да пристъпим към тристранни срещи. Е, знаете, че е, не само комисията и парламента трябва да участват, и съвета трябва да участва в трилозите. Ще направим всичко възможно, за да ускорим нещата и при първа възможност да започнем тристранните срещи. Ще се върна на някои въпроси. Някои въпросите се допълват. Първо, е, финансовите, така наречения финансовата котия, бокс. Преговорите са много трудни, не съм оптимист. Проведохме много дискусии по бъдещия бюджет на Европейския съюз. Просрочихме на два пъти срока за приемането на многогодишната финансова рамка. Важно е с колко пари е, е, ще разполага европейския бюджет по принципи този фонд в частност но това не трябва да ни спира да обсъждаме разпоредбите, правилата и всичко, което не е свързано пряко с финансирането за да можем да постигнем напредък е, и е, да не, се, да не, да не ни спират преговорите по многогодишната финансова рамка. Е, въпросната котия съдържа всички потенциално чувствителни въпроси за държавите членки – и е, заради това много трудно се излиза от квадратната скоба. Е, има някои скоби, които отпаднаха, но изискванията за тематични обсъждания вероятно ще останат до края. Вие повдигнете въпроса за административното бреме, как да го преодолеем. Трябва да признаем, че Европейски социален фонд Плюс при споделеното управление, носи много голяма отговорност спрямо държавите членки. Държавите членки разработват национални правила, които се основават на общи хоризонтални разпоредби и понякога тези правила не са първостепени, понякога те се разглеждат като допълнителни, разглеждат се като някаква гаранция от властите – е, комисията участва е, в мониторинга на всяка оперативна програма и винаги се опитваме да посочим, че е, някои процедури могат да се упростят. Аз мога да посоча много примери, в които съм участвала лично, но понякога държавите членки толкова осложняват правилата, че е цяло чудо, че постигат нещо. Е, може би те искат да избегнат всякаква злоупотреба със средствата, но това не винаги се постига, защото всъщност те изцяло спират и блокират е, при изпълнението на фонда. Когато колегите посещават заседания по мониторинга, обсъждат се правила е, за изпълнението на фонда и винаги те посочват, че това може да помогне и всъщност няма да се дава достъп до фонда на най-малките организации. Ние предлагаме разпоредба да се плаща на бенефициарите в рамките на 6 дни, след като е, представят документ за получаване на средства. През последния период държавите членки разшириха срока до 90 дни. Това е съвместно взето решение от законодатели този срок е много важен за най-малките бенефициари, за най-малките организации да получават финансиране своевременно. Има и възможност операциите да се разработват така, че органите, които ги прилагат, бенефициерите, организациите да получат и авансово плащане. Но това е свързано и с изисквания за финансова стабилност и така нататък. Опитваме се да упростим прилагането на този фонд. Managing authority vis-a-vis the beneficiary. It's not only vis-a-vis the... Упростени цени, при упростени цени, когато има искане за възстановяване на направени разходи, те е, е, решават доколко това е близко до същински направените разходи и това ще бъде от полза за бенефициарите. Изцяло подкрепям усилията по предложението за борба срещу безработицата на младите хора. В Европа се наблюдава значителен спад на младежката безработица, средна стойност 12,9. Искам да посоча през 2018 година в Гърция младежката безработица безработица е била почти 20%, малко по-малко от 20% и почти толкова в Италия, но знаем, че е, е, инициативата за младежката безработица е, въведе до преструктуриране при прилагането на тази инициатива се стигне до значителни промяна в услугите, които се оказват на младите хора. Но все пак беше необходимо време. Но сега проблемът е как да привлечем най-неактивните млади хора. Това не е лесно, Знаем, че ще бъде трудно. Предполага по-активно участие на партньори, по-широко участие на различни организации. Те да определят кои млади хора не проявяват инициатива, които е, нито се опитват да намерят работа, нито да получат документ за образованието, което имат. Така че е, е, за младите хора усилите трябва да бъдат още по-силни и по-големи. Говоря под контрола на бъдещия комисар и мога да кажа, че се обмислят действия е, за разделяне на младежката гаранция е, и е, да има средства по други инструменти, които предвиждат повече мерки. Колкото до детската гаранция, Предложението е хубаво, но няма политическа рамка за него, макар че разходваме средства за децата. Възоснова на препоръката на комисията от 2013 година за инвестиции в децата. Така че има вид е, политическа рамка. Помагаме по различни програми за деца, но ще развиваме детската гаранция, както е, обеща избраната председателка на комисията, като целта ще бъде е, да приключат първите пилотни проекти, както пожела и парламента, да се направи проучване за осъществимост, е, да се знае към кои групи да се насочим, кои мерки ще бъдат най-подходящи за тях. Е, така че ни предстои политическа подготовка. По социалното приобщаване, мисля, че то може да се извърши чрез различни мерки по 11-те специфични цели. Винаги наблюдаваме е, е, как, е, хора, как инвалидите се включват в всяка специфична цел, достъп до заетост, до образование, до социално приобщаване – и аз смятам, че мерките за социалното приобщаване или мерките за заетост могат да доведат до социално приобщаване. Стига, разбира се, хората да имат определена възможност, е, квалификация е, и образование. Е, сега фонда за най-бедните. Това ми е любимия фонд. Той е малък но ние се опитваме да го упростим, лесно достъпен, гъвкав и защо да бъде помярка за нуждите на всяка държава членка. В този фонд е, даваме открити възможности на държавите членки да избират групата, какъв вид подкрепа, колко често да оказват подкрепа, с какви партньори, с какви посредници. Инструментът ще бъде много гъвкав и в някои държави членки се постигна истински успех. Държавите членки е, е, които са отпуснали малко средства, възнамеряват да ги увеличат, защото са видяли реална, реална добавена стойност. Е, Приключения проект, който приключи миналата година, доказа стойността на тези средства в момента е, е, е, ФЕД предвижда задължения за онези, които оказват материална подкрепа, да предвидят съпровождащи мерки. Е, е, в Европейски социален фонд ПУСК искаме също да предвидим допълнителни придружаващи мерки. Така че да има материална помощ по специфична цел 11, средствата ще се разхождат, разходват пряко. И по този начин ще стигнем до отхвърлените от обществото. Това е първа стъпка, за да се върнат към обществото и ако имат възможност, те да се върнат и към заетостта. И така, е, смятам, че хранителните банки не трябва да се тревожат. Аз мисля, че целта на комисията от 4% ще остане и мисля, че е, допълнителен ефект от фонда за най-бедните е подкрепата за партньорски организации, посредници, които стигат до най-бедните – ние увеличихме възможността им, самочувствието им, както и доверието, което им гласуват други потенциални донори. Има организации, които получават дарения и по този начин тези дарения стига до най-бедните. Когато много хора разбраха, че има такъв фонд за най-бедните, в някои държави членки бяха създадени хранителни банки. Това е допълнителен ефект от този фонд. Сега а, трябва да се засилят тези банки в някои държави членки. В някои от тях такива банки бяха създадени за пръв път. И мисля, че пряката подкрепа, материалната помощ за децата не следва а, да се извършва само чрез материална помощ, но също така и чрез развиване на организации и като е, е, укрепват всички партньори. Е, ние действаме, когато разбираме, че средствата не се разходват както следва Комисията прави ревизии, когато получи сигнали, правят се финансови корекции е, при неизправно разходване на средствата. Имаме много солидна система за контрол на европейско ниво. Виждаме значително подобрение в дейността на аудиторите и е, заради това в регламента ние предлагаме, когато е, е, местният местния одит не е достоен за доверие и комисията да може да извършва одит. Социалните предприятия следва да посочим, че в някои държави членки има по-голям опит. Те знаят как да създадат социални предприятия, докато в други страни няма такъв опит – но има трансгранично сътрудничество и при настоящия програмен период има 9 теми, които обсъждахме общи предизвикателства държавите членки, с, с социалните предприятия. Можем да посочим някои чудесни примери. Скоро ще ги обобщим, за да стане ясно как се подкрепя социалната економика, социални предприятия, е, е, стартап новопоявяващи се дружества и така нататък. Мисля, че мониторинга и оценката са много важни, за да се докаже полезността на фонда. Имаме общи показатели за резултата, краткосрочни и дългосрочни показатели, за да се прецени не само прекия резултат от е, намеса, но и след 6 месеца, след 12 месеца, какво е станало, някой попита за устойчивостта на а, инициативата за младежка заетост от 2,5 милиона 1,5 1,1 са използвани, но не съм сигурна. Трябва. А? Не са използвани. Не са използвани. А, участ понякога мониторинга се смесва с оценката. Понякога оценката е само експост. В някои държави членки няма средносрочна оценка. Но как ще се промени системата за бъдеще? Ще има ежегоден доклад, който ще се разработва е, един път ежегодно държавите членки е, всеки два месеца трябва да отчитат изпълнението на фонда е, е, и така ще получаваме данни в реално време. Каква е характеристиката на хората? Защото показателите за общия резултат покриват възрастта, образователното ниво, лица, които дълго време са безработни, пола и мисля, че помощта за пола е доста, половете е доста балансирана. Почти 50 на 50 е, е подкрепата към мъжете и жените по Европейския социален фонд. Работим с Инвестира в Европейския съюз, с Генерална дирекция финанси. Те отговарят за изпълнението на социалния прозорец, както го наричаме ние разработваме указанията, които ще бъдат част от инструкциите, както и правилата за използването на този прозорец, който е част от Инвестирай в Европейския съюз. Смятаме, че има много възможности за взаимодопълване СФЕ Плюс с грантове, с средства от Invest EU, когато е нужна инфраструктура за социални дейности. Що се отнася до активното застаряване? Всички остаряваме. Смятаме, че всички имаме много познания, имаме капацитет да работим. Смятам, че мога да ви дам много примери с северни страни, при които това се превръща в ясен модел. Възрастни хора сред определена възраст, в зависимост от здравословното си състояние, работят заедно а, с млади хора. Това се използва в някои държави членки, няма проблем с това. Имаме специфична цел, активно стареене и в тази конкретна цел има най-различни мерки, които биха могли да бъдат подкрепени финансово от СФЕ+. Държавите членки са тези, които могат да решат как да постигнат тези цели и кой е най-добрият начин. Напълно съм съгласна, че опитът който може да извлечеш от човек с 25-30 години опит, е несравним и не може да бъде заменен с едно лище с три думи, какво трябва да се направи и какво е свършено. По-добре е да се използват възрастни хора. И казах, те се ползват, за да въвеждат млади хора, които са били обучени, например професионално обучение, образование, но не са практикували. Така съвместната работа, те могат да се превърнат бенефициари. В някои държави членки това се прави не навсякъде, но е сложен процеса. Ние не можем да го наложим. Ние имаме ограничени правомощия държавите членки. Опитваме се да им помогнем, опитваме се да упростяваме нещата, така че те, тези идеи да се поемат. Но след 8 години по СФЕ, трябва да кажа, че съм много удовлетворена, тъй като той помогна на много хора да променят живота си никой да не бъде изоставен е един от отличен, едно отлично мото и така трябва да продължим. Трябва да се грижим за най-уязвимите, но същото време трябва да предоставим и нужната работна ръка на пазара на труда, която да е с добри умения за същия този пазар. Всички трябва да се борим за една по-добра Европа. Благодаря ви за участието днес. Благодаря. Ganz lieben данк, херцлихен данк, Frau Сукова. Ähm, Много благодаря, госпожо Сукова. Господин Каза, ако искате, мога да ви дам думата, за да резюмирате. Не, не искате. Чудесно. Добре, благодаря ви. Мисля, че всичко е ясно. Ясно е колко е важен този фонд. местното самоуправление трудно се справя понякога заради ограничение на бюджета. И така стигаме към края на заседанието ни. Нямам някакви искания. Само мога да кажа, че на 4 декември е следващото ни заседание. Много ви благодаря за присъствието. Приятна вечер. Благодаря ви.